so like to start the meeting. Um, we, we have invited... Поканили сме заместник министър-председателя на Румъния Левио Драгнея, неговият ресор е и регионално развитие държавната администрация. С него е и господин Юджен Орландо Теодоровичи, министър по управление на средствата от Европейския съюз. С тях ще проведем размяна на мнения. Първо, заместник министър-председателя ще вземе думата и след това ще имате възможност да задавате въпроси и да получавате отговори. Заповядайте, господин вице-премьер. Благодаря, ще говоря на румънския. Уважаема госпожо председател, дами и господа, днес пред вас ще говоря за една от най-важните цели на румънското правителство, а и една от най-важните цели на моя мандат като министър, а именно териториалната реорганизация на Румъния. Румъния подхожда с голяма степен на прагматизъм спрямо бъдещия финансов период на Европейския съюз. Искаме да сме максимално добре подготвени на 1 януари 2014. Нашият интерес и решимост е, се засвидетелстват от факта, че през цялата тази година смятаме да проведем най-задълбочената административна реформа, като възнамеряваме процесът да приключи в края на годината. Той включва създаване на нови административни единици, за да може Румъния да е по-добре подготвена да освоява европейски средства по време на следващия многогодишен финансов период. Защо ще създадем тези административни единици? Сегашните региони на развитие, които имат по-скоро статистически характер, липсват нямат регионална идентичност, нямат права за взимане на решения, нямат конкретни правомощия. Те не могат да управляват политики, бюджети. не могат да осигурят демократичното упражняване на правата на местното население и представителство. Те са добавени към системата на окразите. Много малко е сътрудничеството между окразите и районите на развитие, което се отразява върху развитието на страната. За съжаление от Както са създадени тези райони на развитие, разликата в степента на различие на различните райони в страната се увеличи. Дисбаланса се увековечи. Днес в Румъния има само един наистина развит регион, региона, в който е столицата, Букурещ. Всички останали райони на развитие са с много ниска степен на развитие. Друг аргумент за промяна на системата е, че регионалните агенции, които са основните органи за изпълнение на националните оперативни програми, са всъщност извън правителството, извън изпълнителната власт и не са готови да поемат задачата за регионално развитие. В същото време имаме 41 окръга, сравнително малки административни единици, които не могат да изпълняват регионални проекти. Администра... Сегашното административно устройство в Румъния, а също и системата за одобрение на европейски проекти, доведоха до голяма разпокъсаност и неползотворна конкуренция вместо партньорство, сътрудничество и взаимодействие. Румънските окрази, както казах, са достатъчно малки, за да знаят какви са местните потребности, но са прекалено малки и не могат да ръководят сериозни истински регионални проекти. От друга страна, централната власт има за визия да генерира проекти. Тя може да генерира такива проекти, но много отдалечена от местното население. И именно това е пропаста, за която говоря. Нуждаем се от междинно звено. Пресечна точка на пътя между централната власт и местните власти. Това звено трябва да е достатъчно близко до местното население, за да е запознато с неговите проблеми, но да е същевременно и достатъчно високо поставено, за да има възможността за провеждане на истински регионално интегрирани проекти. Регионализацията при нас трябва да върви с децентрализация, тъй като при нас степента на децентрализация е доста висока. Целта е правомощията да стигнат по-близо до гражданите, до местните власти, те трябва да бъдат овластени, да имат достатъчно правомощия, за да могат успешно да управляват развитието на тези нови райони, да предоставят качествени услуги на гражданите. Визията ни за развитие трябва да е в унисон с стратегията на Съюза за 2020 година, която се основава на стратегическо програмиране. Тази стратегия може да бъде изпълнена единствено с тези нови административни единици, които ще създадем. Относно проблемите, които визирах и другите евентуални рискове, в момента се проучва положението в Румъния. Целта е да се направи задълбочен и цялостен анализ, за да се справим по-добре с създаването на тези бъдещи административни единици, като целта е те да се в унисон с кохезионната политика. Моето послание като министр с ресор регионална политика и държавна администрация е, че Румъния има възможността да се, способността да се учи от грешките си. Нашата цел е процесът да бъде изпълнен прозрачно и да завърши до края на годината. Опитваме сме да сме максимално подготвени за състезанието, което започва от 1 е, януари 2014, състезанието за освояване на европейски средства. Децентрализацията и създаването на регионални единици не са само цел. Крайната цел на всички тези процеси е да имаме работещи структури, добре управлявани, установени структури, които ще превърнат Румъния в развита, балансирана държава, ще дадат възможност на румънските граждани да получат достъп до по-добър стандарт на живот. Относно правомощията, които изпълнителната власт смята да даде на тези бъдещи административни региони, сред тях се включват здравеопазване, образование, управление на европейски средства, социално осигуряване, економическо развитие, инфраструктура, регионално благоустройство, регионален туризъм. териториално администри... администриране, селско стопанство, опазване на околна среда, бедствия, култура, развитие и спорт. Защо искаме проекта да приключи до края на годината? Защото нашата цел е голям процент освояване на европейски средства. При сегашната система всичко е в наш ущърп. Не искаме да губим възможността. Това е първата ни година на власт. Най-добрият момент за провеждане на задълбочена реформа, тъй като тя е с най-голяма вероятност да бъде прието от гражданите. От друга страна, тази система ще бъде реализирана тази година, точно преди да започне новата многогодишна финансова рамка, което означава, че се опитваме да нагодим нашата организация към резултатите от преговорите за бъдеща многогодишна финансова рамка. Ако не приключим този процес до края на годината, ще трябва да чакаме още 7 години, за да получим резултати. Много трудно за вярване европейските служители да приемат факта, че през едния финансов период Румъния ще промени отново административната си система. Румъния се нуждава от административни единици, за да се интегрира бързо в европейската мрежа на регионите, което е необходимост. Ние трябва да можем да си сътрудничим по-добре в рамките на този европейски проект за сътрудничество. Регионализацията, съчетана с децентрализация, е процес, който дълго време е чакан от местните власти в страната. Нито една местна власт не е в добро положение. Хората избрали тези местни власти, говорят с кмета, с Общинския съвет за проблемите си, а те не могат да им помогнат, защото нямат съответните правомощия или средства. Концентрирането на административната власт в Букурещ в централ, на централно ниво не е добре. Трябва да се децентрализират правомощите и компетенциите. По този начин ще се освободи голям ресурс и потенциал, който за момента не е използван, за съжаление относно дебата за графика за създаване на тези административни региони, изпълнителната власт прия официален график. Той ще се обсъди. Създадена е експертна група с представители на академичните среди, професори, местни чуждестранни експерти, представители на местната власт, депутати, представители на гражданското общество. Моето министерство отговаря за дейността на тази група. Тя започна един пълен, задълбочен анализ, чиято цел е да се установи защо на Румъния толкова трудно да се освояват европейски средства. Защо не изпълнихме целите, които се поставихме през 2007 година? а именно да се намалее разликата в степента на развитие между различните региони в страната. Тази група ще разгледа аргументи за създаване на такива региони, както и критериите, на базата на които те ще бъдат създавани. Регионализацията няма да се основава на политически критерии, нито на етнически критерии, основните критерии ще са функционални. Всички определени критерии ще бъдат подчинени на математическа методология и всички ще видят, че наистина при този процес се извършва сериозен анализ. Това не е процес политически оттенък, партиен проект, който ще се изпълни за година-две. Това е проект, който ще даде шанс на всички граждани да живеят в една по-добра държава. Ще поддържаме постоянна връзка с представителите на европейските институции, защото е важно те да получават точна информация за нашите намерения. Предица колеги са готови да ни помагат. Те имат сериозен опит с регионализацията и регионалното развитие. В заключение, искам да кажа, че ние сме решени да приключи този процес в 2013 година. Проектът ще се изпълни в интерес на румънските граждани и на Румъния като пълноправен член на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин заместник министър-председател. Давам думата и на господин Теодорович и за уводните му думи. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, много се радвам, че имаме възможност да поговорим за настоящата ситуация в Румъния във връзка с приложението на структурните и кохезионните фондове. Искам да ви уверя, че за румънското е, правителство освояването на европейските средства е един от най-важните приоритети. Именно за това бе създадено Министерството за управление на европейските фондове цъл... през а, миналата година. Целта е това Министерство да управлява програмите и постоянно да поддържа връзка с съответните органи. Той има и своите увеличени правомощия. Целта ни е да работим в тясна връзка с управляващите органи, за да се насърчи прилагането на проектите и да се предприемат мерки за справяне с каквито и да било трудности, с които се сблъскваме при управлението и контрола. Една от основните задачи на Министерството е да помогне за координирането на работата на всички органи в структурата на администрацията в Румъния, които могат да, да подпомогнат по-доброто освояване и контрол върху средствата. Това е координация в рамките на цялата система и в тази връзка имаме тясно сътрудничество с Министерството на финансите, както и с основните институции, занимаващи се с държавни поръчки и конфликт на интереси. Приложението на програмите в Румъния е засегнато отрицателно от забавените плащания, но вече се вземат мерки за настоящия програмен прият. Предвиждат се е, съответните бюджетни редове, за да може да се провеждат е, проектите, дори когато има и трудности. Както знаете, в Румъния имаме трудности с обществените поръчки. Три програми е, стигнаха почти до блокиране през, е, през 2010 и 2011 година. Бяха предприяти и съответните мерки и е, бе отбелязан значителен напредък. В началото на 2012 година започна да започна приложението на сериозна програма за действие във всички институции. Организациите, отговорни за обществените поръчки, включително извеното за координиране и проверки на обществените поръчки, са интегрирани в рамките на управление и контрол за структурните информ... инструменти. Целта е да се работи и в сътрудничество с Сметната палата. Всичко това е свързано с изискванията за управление и контрол по европейските регламенти. Бяха засилени мерките по проверките и се работи повече върху съдържанието. Искам да подчертая, че положителните резултати на тази мярка и на останалите предприяти мерки вече се виждат. Има значителен напредък в правомерността на документацията на търговете. Особено внимание е обърнато на въпроса е, за конфликта на интереси – в румънското право в момента разполагаме с множество разпоредби, които се занимават с определянето и санкционирането на конфликта на интереси. Мерките, предприяти през последната година, демонстрират сериозният ангажимент, поет от румънското правителство за справяне с тези проблеми и на политическо и на оперативно ниво. Това въжи за всички оперативни програми. Основаваме се на оценката на риска. Целта е да се конф... идентифицират възможните конфликти на интереси или а, да се види къде има повод да се съмняваме в измама. Наскоро бяха предприяти мерки за предотвратяване на конфликта на интереси ексанте преди подписването на договорите. Това въжи и за проверките по процедури, е, започнали преди 2011 година за тези програми, където се препоръча корекция. Румъния прие препоръчената корекция от страна на комисията. Всички препоръки в писмата, свързани с блокирането на средствата, са изпълнени. И моята задача е да гарантирам предоставянето на надлежна информация на време. Друга наша задача е да се подготвим за освояването на средства през следващия програмен период, чрез създаване и на рамка от партньорство. Партньорските споразумения вече се изготвят Организирали сме множество работни групи в съответните министерства. Те в момента финализират анализа и определят приоритетите във връзка с становището на комисията, но и взимайки предвид позицията и нуждите на Румъния. Има широко партньорство в лицето на Междуинституционална комисия. Има и 12 консултативни комисии. Целта е да се определят основните заинтересовани лица във всеки един отрасъл и да бъдат те включени в програмния период. Смятаме, че новите изисквания за партньорство, които са включени от Европейския парламент, не създават проблеми за Румъния. Съответните условия от тип ex-ante вече са, нали, са поставени. И чрез координацията на Министерството всяка една мярка от типа ексанта ще бъде обсъдена на ниво правителство. Целта е също така да се гарантира и ангажимент към постигането на резултати. Опитах се да опиша положението в Румъния и съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Благодаря, господин министр. Петър Лухан има думата. Since today is my birthday, I'm gonna be very nice to our, to our guests. So... Имам рожден ден днес, госпожо председател, така че ще бъда изключително мил към нашите гости. Добре дошли в Европейския парламент. Радваме се, че сте тук. Много е полезно да обсъждаме нещата, между Европейския парламент и румънското правителство, независимо от това, от коя партия сме. Смятам, че в крайна сметка Румъния има интерес от освояването на средства, независимо от принадлежността към една или друга партия. Затова се надявам, че ще можем да намерим общи решения и, или поне общи цели. Има някои проблеми, свързани с настоящата многогодишна финансова рамка и следващата, която в момента се обсъжда от европейските институции. Имам няколко въпроса. Ще задам три от тях съвсем конкретни. Първият въпрос е свързан с правилото N плюс 1. Решението на съвета от 7 и 8 февруари. В него се иска изключение от правилата за Румъния и Словакия. Това означава между 4,5 и 7 милиарда евро разлика в освояването. Причините за това са известни на европейско равнище. Сутринта разговаряхме с комисаря Хан. Зададох му този въпрос. Попитах комисаря какъв ще е подхода за тези две страни, които са поискали дерогации. Изглежда в рамките на комисията няма консенсус. Само комисарят подкрепя искането, подадено от тези две страни. Останалите комисари са против. И така. Конкретният ми въпрос е следният. Какво ще направи румънското правителство, за да може е, да приложи дерогацията и да премине от М плюс 2 към М плюс 3, за да може по-добре да освоява европейски средства? Вторият ми въпрос е по-скоро технически. Когато дойдохте на власт, в Румъния освояването беше близо 7%. независимо от това, че договорите бяха за 70%. В рамките на една година увеличихте освояването само с 3,4%. От наша гледна точка има твърде голяма разлика между договорите, които са на 78% и постигнатия от настоящото правителство за една година успех в освояването на европейските средства. И накрая, но не на последно място, споразумението между Международния валутен фонд и Европейската комисия. В него има много важни елементи, включително увеличаване на съфинансирането от 85 75 на 95% за регионалните фондове и до 100% за селските райони. Така че тук а, не искаме ново споразумение. Искаме обаче да разберем дали настоящото правителство ще подпише ново споразумение с Международния валутен фонд от Европейската комисия. Благодаря, Констанция Крел. Благодаря. Бяха поставени толкова въпроси, не знам къде да вмъкна един от себе си. Дано остана ниша. Много се зарадвах да чуя амбициозната програма на вашето правителство, включително създаване на нови административни области. Във връзка с това имам два въпроса. наред сега, наред с сключването на споразуменията за сегашните финансирани програми, трябва да очертаете и бъдещите, като промените и структурите. Как си представяте оперативните програми на вашите региони, които да съответстват и на нашите представи, и на всичко това, което сме договорили в тристранния диалог. Става въпрос за амбициозен принцип на партньорство, възоснова на който се работи по оперативните програми. И вторият ми въпрос. На практика вие изграждате нова структура, създавате нова структура – която, ако съм разбрала правилно, ще управлява оперативните програми, което си е децентрализация и означава, че ще са ви необходими много човешки ресурси, разполагащи с административни знания и опит. Как подготвяте този човешки ресурс? Как изграждате този капацитет и достатъчна ли е финансовата помощ на комисията в това отношение, за да може през следващия, следващият период да започне наистина с един добър старт? Благодаря. I would like to ask Cornelia Ernst. Cornelia Ernst. И след трети оратор ще дадем думата обратно на министрите. Благодаря. От е, изложенията ви стана ясно, че Румъния се намира в преломен момент и се извършват дълбоки реформи а, е, по посока на демокрацията. Аз съм от източна Германия. Ние трябваше да свършим точно това на времето. След обединението познаваме проблемите. Сега след, в хода на този прелом в администрацията, който се отразява, разбира се, и на регионалната политика, от каква конкретна помощ се нуждаете от страна на Европейския съюз, може би от страна на държави, които имат подобни на вашите структури? Много е важно да кажете нещо по този въпрос. И на второ място. Сблъскали сте се с редица проблеми по отношение на съфинансирането. За бъдещите програми също се предвижда съфинансиране. Смятате ли, че през предстоящия период на финансиране ще се отстранят проблемите на съфинансирането, респективно какво предприехте, за да отстраните тези проблеми. И на трето място, знаете колко много се дебатира многогодишната финансова рамка. Знаете, че Европейският парламент я отхвърли и ни е любопитно да чуем вашето становище за многогодишната финансова рамка. Имате ли въобще някакви съвети за бъдещите преговори между институциите? Сега ли искате да вземете думата? mulțumesc foarte mult pentru întrebări. O să uh, încerc. Благодаря за зададените въпроси. Ще се опитам да им отговоря. Някои от тях ще получат отговор от министър Теодорович. Що се отнася до правилото N плюс 3, и правителството и президента на Румъния трябва да работят заедно, за да може обещанието, което бе дадено на Румъния и на Словакия от Европейския съвет, да бъде спазено. Много искаме експертите от Европейската комисия да намерят съответните начини да изпълнят това обещание. Не смятаме, че е възможна бъдеща промяна в регламента, тъй като става въпрос за решение взето на високо политическо ниво. Ние продължаваме да полагаме усилия в това отношение. Наскоро ми предстои среща с комисаря Хан по тази тема. Ще поискам неговата подкрепа и помощ при решаването на този проблем и намирането на по-добро решение. Така или иначе, Румъния трябва да продължи с, с изпълнението на всички мерки, които решихме, за да се увеличи процента на освояемост на европейските средства. относно евентуалното ново споразумение с МВФ, Световната банка, Европейската комисия. Наистина възнамеряваме да подпишем ново предпазно споразумение. Преговорите с е, трите партньора се проведоха през януари. Изготвено е писмо за намеренията, чрез кое, което румънското правителство поема реалистични ангажименти, които са абсолютно необходими. Ние не поемаме тези ангажименти само за да се съобразим с исканията на МВФ и на Европейската комисия, защото те наистина са необходими. Очакваме заседанието на управителния съвет на МВФ през юни когато би трябвало да се одобри писмото за намерение. Важно е Румъния да има такова споразумение с международни финансови институции, тъй като то повишава доверието в страната и ни осигурява по-добри условия, когато взимаме заем парични средства на международния пазар. Е, така също се определят и мерките за преструктуриране, от които Румъния се нуждае. Що се отнася до въпросите на госпожа Констанца, броят на експертите, необходими за добрата работа на бъдещите административни райони по линия на освояването на европейските средства, не мисля, че е много висок. За щастие, в Румъния има такива експерти по-настоящем. Те работят в агенциите за регионално развитие, които сега изпълняват функциите на посредници. в програмата за регионално развитие. Така че имаме експерти и ще ги имаме предвид при създаването на тези административни региони. Относно бъдещата структура на оперативната програма за регионално развитие, правителството ще финализира предложението през едните няколко дни, ще го изпрати до комисията. Регионите ще имат управленски правомощия. Надявам се, че ще успеем да убедим партньорите от комисията да приемат това решение, за да може през 2014, 2015, евентуално 2016 също тези структури с натрупването на административен капацитет да се превърнат в надлежни управителни органи. Трябва да подходим много внимателно спрямо прехода, за да не излагаме на риск освояването на европейски средства. Напомням ви, че говорим за институции, структури, в които работят високо квалифицирани експерти – Оперативна програма регионално развитие, за която отговаря моето министерство, е с висок процент на договаряне, почти 100%. Имаме и много добър процент на освояване което означава, че тези структури за регионално развитие, агенциите, имат качествен персонал. Относно участието на бъдещите административни региони в е, споразумения за партньорство, всички местни фактори, съветите за регионално развитие, местните власти, гражданското общество, сдружения, социалните партньори, всички те ще получават непрекъснато актуална информация за хода на преговорите, за да може от 1 януари 2014 повечето от тях да са готови с заявленията, за да могат да започнат в максимално кратен срок освояването на средства, веднага щом започне новата многогодишна финансова рамка. На въпросът на госпожа Ернст. Наистина, преструктурирането на администрацията е тежък и сложен процес. Нуждаем се от подкрепа Радвам се, че водим много разговори с колеги от е, други държави членки. Поддържаме връзка с тях. Те са готови да ни помогнат. След 15 април трябва да организираме семинари, работни заседания, на които ще участват експерти от други страни. Тук визирам хора с голям опит от Австрия, Франция, Германия и така нататък. Определено се нуждаем от подобен експертен опит, защото по време на такъв сложен процес, освен рисковете, за които вече сме се сетили, могат да се появят и други. Не трябва да приоткриваме топлата вода, да се учим от опита на други държави. Относно възможностите за съфинансиране, възнамеряваме да въведем механизъм, с който да се замени механизма за възстановяване на разходи. Бенефициента не трябва вече да търси финансови средства, да направи първото плащане, да ни изпрати фактурата и да чака да му бъдат възстановени разходите. Разбира се, той ще трябва да изпрати съответните документи, ние ги проверяваме, плащаме. Бенефициента бързо ще получи средства. Местните власти няма да те трябва да търсят други източници на финансиране, за да покрият периода, преди възстановяването на направените от тях разходи. Това е много важна мярка, защото основната причина, поради която местните власти не могат да осигурят съфинансиране, е именно защото трябва да направят разходите първо и след това да им бъдат възстановени. Колегите от финансовото министерство проучват възможността в финансирането на тези проекти участва и банковата система. Дискусиите са на доста напреднало ниво. Ако се увенчават с успех, ще може да се осигурят финансовите ресурси своевременно, което ще облегчи местните власти. Същевременно започнахме и, и процедурата за реформа на публичната администрация, която включва и местните финанси което означава, че имаме ясни правила за разходите. Крайната цел е по-добро използване на средствата и останалите суми да се насочат към подсилване на местния бюджет. Тоест, неизразходваните средства ще бъдат пренасочвани за съфинансиране. Много сме доволни от решението на парламента. За нас то е доста благоприятно. Визирам възможността за гъвкавост в рамките на финансовия период. Проявяваме голям интерес към тази идея за въвеждането на гъвкавост. Надявам се, че триалогът ще постигне успех и бюджетът ще бъде одобрен в разумен срок. Господин Тодорович също иска да отговори на един от тези въпроси. Относно правилото N плюс 3. Водим дискусии с Европейската комисия. Опитваме се да установим такъв механизъм, който ще позволи правилото N плюс 3 да се прилага за Румъния и Словакия. От друга страна, полагаме сериозни усилия в края на тази година да имаме фактури на стойно 6,2 милиона правим така, че да се осигури достатъчно ниво на плащанията от една страна от друга страна, работим и по това да може да се предлага за Румъния и Словакия правилото N плюс 3. Относно процента на договаряне 78,8 на 100 миналата година, тук трябва да подходим по-прагматично. В смисъл, че трябва да вземем предвид е, обществените поръчки, а не договорите за финансиране. За мен те са реален и обективен показател. Имаме процент на договаряне 78 на 100, т.е. финансиране на договори, подписани с крайни бенефициенти. Но това, което е важно, са самите обществени поръчки, защото от тях можете да получите някаква представа за нивото на плащанията. Имаме увеличение от около 3 на 100 прямо началото на годината, което ни дава надеждата, че до края на годината ще изпълним целта, ако поставим акцент върху важни елементи, като по-голяма прозрачност, опростяване, нулева толерантност към конфликта на интереси, корупция, драстични мерки при такива проблеми и разбира се, промяна в нагласата смисъл, всяка една частица от системата трябва да поема своята отговорност. Всеки един елемент в системата трябва да носи отговорност за решенията, които взима, защото липсата на решение е по-лошо от каквото и да е било взето решение. хода на времето и развоя на системата не означава, че ще трябва да се увеличи бройката на хората, които работят с тази система. Както каза вице-премьера, трябва да намерим баланс между бройката на заетите лица в тези агенции, ефикасността на тяхната работа. Разбира се, трябва да помислим и за обучението на тези служители основата на европейски принципи. Помощта на Европейската комисия в това отношение бе и ще продължи да бъде важна. Комисията винаги не е помагала при необходимост. Надявам се, че ще е така и в бъдеще. Често провеждаме дискусии в това отношение и на няколко думи, и накрая няколко думи за съфинансирането. Искам да подчертая, че трябва да се намали времето, което минава между плащането на фактура и възстановяването на разходите, за да се намери, намали тежестта върху бюджета. Друг важен елемент е, че в бъдещите оперативни програми трябва да включваме схеми за финансиране чрез създаването на револвиращи фондове или други механизми за финансиране, които ще дадат на частни и публични бенефициенти съответната помощ за кандидатстването, подготовката и изпълнението изпълнението на техните финансови потребности, за да може да се отърват те от финансовото бреме. И така това е един комплексен, интегриран подход. Както вече казах пред Комисията за бюджетен контрол, до края на март ще изпратим план за действие до Комисията и парламента. В него ще са изброени всички мерки, които предвижда Румъния за 2013 година. От една страна, за да наваксаме загубеното време, да увеличим процента на освояване и от друга, за да се подготвим за бъдещата финансова рамка. Благодаря. Петро, с половин минута, да, ваше рожд... имате рожден ден, но има и други колеги, които чакат. за да можем просто да сме по-точни. Е, днес комисарят спомена, че не е много вероятно това да бъде прието, но каза, че е, би се радвал да чуе евентуални други варианти, които може да му предложи румънското правителство във връзка с освояването на средства. Какви са тези възможности? Как могат да се възстановят тези 4 милиарда и 520 милиона долара? Ам, евро, извинете. Ами, първо, честит рожден ден, господин Лухан, и успех като депутат. Надяваме се че Европейската комисия ще намери съответните технически и правни решения, за да може да се приложи обещанието за N плюс 3. Работим и по альтернативни варианти, които ще представим на комисаря Хан, председателката. Искам да уточня нещо. По отношение на заключенията на съвета. Те са съвсем ясни за бъдещия период. В цяла Европа за всички е N плюс 3. Словакия и Румъния се споменават във връзка с настоящия период и комисията, попитана от съвета, помолена от съвета внимателно да разгледа възможностите да се избегнат възможните намаляване на средствата за тези две страни, а като това може евентуално да стане и чрез промяна дори в настоящия регламент. Така че виждате, е, а, а, много силно е посланието към комисията да направи всичко възможно да избегне загубата на средства за Румъния и Словакия. Това казва съвета. Разбира се, е ясно, че е, оттам татка комисията трябва да реагира петима са желащите да се изкажат. Има само 10 минути общо, така че имате по една минута, за да може да чуем после отговорите. И така бъдете възможно най-кратки. Никос и след това Виктор Бощинаро. Е, е Каталава ти... Е- Благодаря, госпожо председател. Разбирам, че се опитвате да реформирате в широки мащаби, включително и цялостната администрация. В същото време трябва да се подготвите за следващия период на финансиране. А реформирането на начина по който функционира държавата променя културата в най-широк смисъл, културата в институциите, културата у хората, така че това е промяна, която трябва да се извърши добре. Смятате ли, че трябва да има проучване, чието резултати да ви насочат към правилната посока? Понеже в Гърция имахме нещо подобно. Намеренията бяха чудесни, но всъщност нещата се провалят при конкретното прилагане. През 2010 година започнаха реформите там, но регионалните органи все още не са поели пълната си отговорност и това осложни обстановката. Също така не разбрах какво точно имате предвид. Когато бенефициентите представят фактури, те си получават парите с други думи. Банките трябва да участват, при положение, че са съгласни, разбира се. Другият въпрос е какъв ще е размерът на лихвата. Национални средства ли ще се използват за съфинансиране или средства от банковата система? И ако банковата система участва, как да се организира бързото изплащане на парите на бенефициентите. Благодаря, ще се изкажа на румънски. Много се радвам. Две са причините за това. Първо, защото за първи път тук сред нас, пред нас, в нашата комисия присъстват двама министри едновременно. Много се радвам, че един език е, е, е, едни фрази, които сякаш бяха табу в Букурещ, а именно регионализация, регионално развитие, започват да се връщат отново в светлината на прожекторите. Искам да благодаря на колегите, които участват в тази дискусия. Имам два въпроса. Европейската комисия е обърнала внимание на румънското правителство за възможност за предварителни мерки и дори и за евентуално преустановяване на прехвърлянето на средствата поради опасностите от измами. Какво прави и правителството за да намали тези опасности и как може Европейски парламент да подкрепи усилията приемани от Румъния за прилагане на регионална реформа през 2013 година. Тези реформа е много е важна за нашата страна. Благодаря. Катрин Белдер. We'll this... Съвсем накратко. Говорихме по тази тема тази сутрин. Какво смятате за макроекономическите условия? И как възнамерявате да ги впишете в плановете си? Благодаря, Йосиф Матола. Благодаря, госпожа председател. Искам да приветствам двамата гости от Румъния. Ние сме работили заедно на от 2004 до 2008 година аз бях председател на Общински съвет, заедно с господин Теодорович и господин Драгна. Така че познаваме се и знаем, че ако искаме да се подобри освояването на европейските средства в Румъния, трябва по някакъв начин да се допринесе за цялостното економическо развитие. По отношение на регионализацията, искаме да ви поздравим, господин заместник министър-председател. Действително, отговорността е огромна. Реформата трябва да бъде проведена до края на годината и то възможно най-бързо. Особено имайки предвид казаното от госпожа Констанца Крел. Подготвиме документите в момента за и за партньорското, с поразумението за партньорство и за оперативните програми. Ще ще да е по-добре да сме го направили и още миналата година, но и сега не е късно. За бъдещето на Румъния трябва да намерим възможно най-доброто решение и да няма припокриване на правомощия. Защото иначе ще има министерство, регион, община, област, община и след това евентуално и град или село. Има места, където населението е под 3000 и има доста припокриване на правомощи. Също времено, когато говорим за регионите, трябва да използваме натрупани опит. Регионалните агенции за развитие работят вече от доста време и може би е добре да се използва техният опит. Има разлика между подписаните договори и реалното освояване на средства. Трябва да се намерят решения във връзка с компетенциите на ниво местна администрация, защото точно там са проблемите, точно там няма експерти. И в крайна сметка заплащането е толкова ниско, че е трудно хората с опит да бъдат задържани. Именно за това трябва много бързо да намерим решение. Иначе няма да успеем да се справим. Надявам се, министър Теодорович, че ще успеете да го направите. Поздравления за вашето изказване. Пролича си ясно, че вече от няколко години работите в тази област и се надявам, че ще можете да представите конкретни мерки за приложението. Въпросът е кои са новите мерки, кои са новите етапи, как може да се направи така, че да се увеличи освояването не само сега, но и за следващата многогодишна финансова рамка. Не искам Румъния отново да пропусне стартовия изстрел комисарят Хан каза, че иска всичко да е готова още през юни. Трябва да разгледаме общата стратегическа рамка. Бяха тествани няколко региона ни и няколко области и не мисля, че има голям напредък. Госпожа Данчила има думата. Господин заместник министр-председател, господин министр, вашето присъствие тук ясно показва, че има един нов подход към връзката с Европейския парламент и по-конкретно нашата парламентарна комисия. Вижда се един нов подход към начина по който се информират колегите ни в останалите 26 държави членки. Вземайки това предвид, вземайки предвид и необходимостта към регионалната реорганизация на Румъния да се подходи реалистично, имате ли намерение често да присъствате на заседанията на нашата комисия, за да може да се избегнат поред, нови е, неясноти и недоразбирания. Трябва да си сътрудничим. Благодаря. Ще бъде възможно най-кратък. Що се отнася до реструктурирането, вече очертах някои от неговите елементи в своите водни думи. Виждате, че не става дума за нещо повърхностно. Става дума за проект, който тече вече няколко години представителите на административните органи вече са провели проучвания за въздействието на този процес на делегиране на властта и на нейното децентрализиране и има съответните препоръки за евентуалната бъдеща архитектура на административните региони и прочие. По втория въпрос, ако някой в Румъния е бенефициер по дадена програма, иска да получи средствата си от Европейския съюз, той трябва първо да изплати тези средства от собствения си джоб и след това да чака да бъдат възстановени. Това, което бихме искали ние е следното. Дойде ли една фактура от изпълнител, средствата много по-бързо да могат да бъдат възстановени от Европейския съюз. В отговор на въпрос на господин Бощинаро, проблемите е, бяха свързани с няколко основни а, грешки. И новите мерки предвиждат създаване на една интегрирана система за обмен на информация, за да може да се предотврати конфликт на интереси. И така системата веднага би могла да а, дава сигнал за евентуален конфликт на интереси и проблем с, с съвестността на участниците. Как се действа? Вкарват се всички лични данни, свързани с всички процедури за обществени поръчки и по този начин се предотвратява конфликта за интереси и съответните финансови корекции. Очакваме да си сътрудничим възможно най-добре с Европейската комисия, за да може процесът да се опрости. Защото много институции ем, могат да правят проверки, но твърде малко институции са готови да поемат отговорност. Това трябва да се промени. Мисля, че Европейският парламент може значително да ни помогне в усилията ни за регионална реорганизация и се надявам всички депутати с опит в тази област да ни помогнат в този процес, който е изключително важен за нашата страна. Що се отнася до макроекономическите условия, даваме си сметка каква е позицията на Европейския парламент. Тези условия е, ни се отразяват сериозно. За Румъния и за страни като нея това е двоен риск. Господин Матола, знам, че вие имате много опит в областта на е, администрацията е, и процесът на регионализация, мога да ви уверя, ще приключи до края на тази година. Има цяла комисия в Министерството, която се занимава с въпроса и е, ще вземем решение точно как да се разпределят отговорностите. Защото е ясно, че когато няколко институции отговарят за един и същи въпрос, реално никой не е отговорен ще се опитаме да ви предоставяме информация по всички мерки, които а, предприемаме. Сега няма как да отговоря на всичко заради краткото време. Нека да ви благодаря за това, че ни дадохте възможност а, да разясним а, своите усилия и а, начина по който протича този а, е, особено важен процес на децентрализация в Румъния. Благодаря за въпросите. Те показват че е, случващото се в Румъния е важно и за вас. Благодаря. От името на всички колеги искам да ви благодаря, че приехте нашата покана. Изподелихте своите виждания и планове за справяне с всички проблеми. Видях и ангажимента, който сте поели за провеждането на реформа, за да може Румъния да използва максимално потенциала на регионалната политика. Желая ви успех! Винаги сте добре дошли, когато искате да поговорите отново с нас. Между време, доколкото разбирам, ви чака много работа. Ще ви стискаме палци. Надявам се, че Румъния ще успее с всички тези проекти. Uh, uh, Продължаваме с заседанието на комисията, колеги. 14 точка от дневния ред. Само, че преди да минем на нея, искам да ви запозная с решенията на координаторите от вчера. Относно разпределението на доклади, за плана за действие е електронно здравеопазване. Той е на Европа за демокрация и свобода. Относно докладите по собствена инициатива, следваме предишните ни решения от февруари. Вчера бяха взети следните решения. Алде и Гуе предлагат ревизиран доклад по собствена инициатива за априлското или майското заседание на координаторите. Координаторите решиха новия доклад по собствена инициатива да бъде поискан веднага, след като се приеме дата за доклада на господин Власа, което надявам се ще е през май. Същевременно препоръчахме на всички координатори да поговорят с докладчиците по текущи докладя по собствена инициатива, за да ускорят те своята работа, тъй като трябва да се освободи поне едно място до края на юни. Това е с оглед факта, че възможността за приемане на ново предложение за доклад по собствена инициатива – ще изтече на 20 юни. Последното заседание е през юни. Ще помолим същевременно председателския съвет да даде на Комисията по регионална политика едно място за собствен доклад е, от квотата с цел да подготвим доклад за бъдещето економическо управление и ролята на кохезионната политика, като евентуален докладчик ще е председателя. Приехме да поискаме и външно проучване по същата тема. Политиката за управление и кохезия. Ще сезираме политическия доклад. Отдел И има още едно мероприятие, свързано с тази тема. Ако не успеем да получим допълнителен слот или място от квотата за доклад по собствена инициатива, ще се стремим да зададем или устен въпрос, или да се приеме резолюция по същата тема, като поканим или привлечем и други заинтересовани комисии в дебата Относно дните на отворени врати, има проблем тази година с церемонията по откриване, която е традиционна в парламента. Дните на отворените врати съвпадат с второто пленарно заседание през октомври, проучихме възможностите. Абсолютно невъзможно да се променят датите и на двете мероприятия, т.е. пленарното заседание и отворените врати. Единственото, което може да се направи е да поискаме председателя на парламента да разреши на председателя да присъства по време на церемонията по откриване в Брюксел, трябва да поискаме и допълнително разрешение за членовете на нашата комисия, които искат да участват в откриването на дните на отворените врати или в някои мероприятия по тази линия. Това са решенията от вчерашното заседание на координаторите. Ако не възразявате, ги считам за приятие. И сега минаваме направо към точката от дневния ред. Лампери и Констанца. Хода на преговорите, триалога, да видим докъде сме стигнали. Ламбер. Винаги се радвам, когато залата е пълна. Това са наистина най-борбените личности, защото ако видите всички документи, по които работим и сложността на темата, Радвам се, че все още се ползваме с пълната подкрепа на тази комисия и с такова голямо присъствие. А сега, шегата на страна, днес е, трябва да помислим и за разпределението на нашата работа в времето. На пленарното заседание миналата седмица бе прията резолюция за многогодишната финансова рамка. В нея има наистина важни елементи. Гъвкавост, е, поети ангажименти, плащания, те наистина са важни елементи от преговорите. И ако успеем да наложим своята позиция за тези 7 години, много важно би било самите ние да осигурим резултати за да се финализира и нормативния пакет. А иначе относно хода на нашата работа, след малко ще ви запозная подробно с него. Две глави корпоративната социална отговорност и териториалното развитие – Трябва да се постигнат резултати. Ако искаме гласуването да е преди отпускарския сезон, трябва да видим как да ускорим работата. Това е риторичен въпрос и към мен самия, но трябва да помислим. Да проведем една ползотворна, резултативна дискусия в комисията. Ако няма пълно съгласие, трябва да обсъдим дискусионните проблеми, за да намерим решение. В крайна сметка може да е достатъчно само едно четене, но ще видим. Очакваме да видя какво ще предложи и съвета за многогодишната финансова рамка. Например, този резерв за резултати. Съмнявам се, че ще стигнем до пълно споразумение преди лятото. Ние не искаме такъв резерв. Винаги сме искали 5%, никога 7%. Това са трудни въпроси. Ако искаме да се гласува всичко преди лятото, трябва всички да участват в процеса и евентуално ще има второ четене по-късно през година. Трябва да се засилят е, темповете. Това наистина го повдигам като риторичен въпрос. Та е, е, обмисляме как да ускорим темповете, да подобрим ефикасността на работа, за да осигурим максимално бързо резултати. Още няколко неща и след това ще дам думата на колегата. CSF 97% са приключени нещата тук. Доклада, който представи парламент, даваше правно основание, сигурност на действията на всички партньори. Това беше наистина нещо ново, и сега постигнахме успех. CSS е вече е част от е, пакета. Изпратихме всичките споразумения. Изяснихме много дефиниции. Обхващаме и пете фонда. Прави се пълна връзка с стратегическото програмиране на национално ниво с националните препоръки и националните програми за реформа. Това е наистина голяма, важна глава, тъй като каса нов начин на работа между държавите членки и Съюза и връзката между кохезионната политика и ЕС 2020. Проведохме дълга дискусия ако има необходимост от повече гъвкавост, как да се осигури тя в бъдеще? Съвета каза с отделен документ. Ние не приехме това, това предложение. Всъщност е, споразумяхме, че ако е необходимо, това може да стане с делегиран акт. Очакваме, че съвета ще се съгласи. Ние не приехме разходняването на документа. Това е един от важните успехи. Няма нужда да изчитам всичките отделни членове днес. Както казах, има още решение въпроси, но те не са толкова важни, според мен. Констанция Крел сутринта каза, че ако сега обсъждахме електронното управление, дали то се използва, дали се стимулира, тук наистина има разлика. Аз лично се радвам, че постигна споразумение за интелигентната специализация. Това е връзката между програма Хоризонт и новите е, кохезионни инвестиционни фондове. Сега връзката е по-силна, отколкото първоначално планираха държавите членки. Те казаха, ако има сектори с добри предложения, нека да ги съчетаем, да ги изпратим като основа за партньорското споразумение. Казахме обаче ние, това не е достатъчно. Трябва да имаме комплексен подход към интелигентната специализация. И сега Текстовете, които са прияти, отговарят на нашите стандарти и на предложенията на Европейската комисия. Също направихме поредица други въпроси. Накратко, териториалното развитие. Тук парламента не е предлагал много промени в регламента. Можем да се съгласим с много от продължението на съвета, тъй като да са в правилна посока. Трябва само да следим да не се отклоним от правилната посока, за да изпълним своя мандат. Макрорегионалните стратегии са важен за нас въпрос. Тук се нуждаем от по-добър текст. В момента все още се обсъждат някои членове. най-вече за местните стратегии за развитие, проистичащи от местната общност. Държавите членки не искат да поемат нито подготовката, нито програмирането. И ние се борим за тези неща. Надявам се, че скоро ще бъдат изчистени тези проблеми. Така или иначе, финализирали сме 98 8%. Съвсем скоро ще приключи всичко. В началото казах как могат тези ростати да стигнат до вас, за да ги гласувате. Ако сме ако имаме консенсус по 98% от нещата в нашата работа, тези елементи, особено финансовите въпроси, Може да трябва да се обсъдят на пленарно. Големите неща, важните неща, по които не сме съгласни, могат да стигнат до пленарно заседание. Ние си имаме своите приоритети. за многодишната финансова рамка и другите. Надявам се, че ще имаме обаче резултати Надявам се, че Констанция ще следва моя подход днес, както обикновено. Оставете на мен да й дам думата, каза председателката. Да, разбира се, ще ви чакам да дадете думата. Аз е, подкрепям е, господин Ламберт, е, каза следващия оратор. Само една принципна забележка, преди да навляза в подробности. Както вече казах, на... както вече казах господин Хан и господин Ламбер, понякога се стига до там, че искаме използването на кохезията, а не само нейното стимулиране. Това, което се върши на триалога, на триалога може да не изглежда кой знае колко важно, но преди това Водихме много сериозни преговори. Парламентът бе готов да направи компромиси с съвета. Търсихме по кои въпроси, може да направим компромиси. Както каза Ламберт, по 90% сме постигнали компромис. Но след това зададохме въпроса, защо искате да насърчавате нещо, а не да го използвате? И тогава председателството започна да казва, да се оправдава, че това не е в неговия мандат, трябва да говори с държавите членки. Положението е много трудно. Не разбираме защо е толкова трудна процедурата за държавите членки, че не може да се ускори хода на преговорите по триалога. В момента има пет тематични блока, по които още не сме се съгласяли, тематични концентрации, CFF, териториално а, развитие, рамката за изпълнение, предварителните условия. Относно тематичната концентрация, триалогът бе на 10 януари. Още изчакваме предложението на председателството. Да, наистина тази тема може да е малко по-трудна. Мандата е от, от 0,7 да стигнем до 0,4. Не е възможно вече 8 седмици да не сме получили отговор от държавите членки. Ако това продължи, никога няма да приключим с този регламент до края на годината. Но това е извън контрола на парламента. Това трябва да е ясно. Полагаме максимални усилия, заедно с преговарящия екип. Подготвяме се много добре за всеки триалог. Но в комисията и с преговарящия екип трябва да обсъдим въпроса как да действаме през идните седмици. Тематичната концентрация. Все още нямаме споразумение по член 84.3 за квотите не е намерено решение, парламент има мандат, комисията даде предложение, съвета също има мандат. Компромисът все още е съвсем далеч. Затова и днес попитахме комисария дали има възможност за постигане на компромис. И тук положението е също. Със седмици няма отговор. Един от важните за, ваш, за нас въпрос е да имаме лимит 10% съвместно финансиране, член 88. Между другото, имате набор от документи с резултати от триалога. Може да се запознаете внимателно с тях по-късно. за да видите конкретно какво е решено и какво не е. Относно териториалното развитие и CFSF, Ламберт каза всичко. Има един въпрос, който още не е решен. Искаме да се дадат насоки на бенефициентите. Търсиме точното място в регламента, където да се уреди това. на председателството не е лесно да предложи предложение. Рамката за изпълнение член 19-20 и приложение 2. Искам ясно да поясня, не става въпрос за резерва за изпълнение, а рамката за изпълнение в член 19 първа алинея Съвета предлага да има само един преглед през 2019 вместо през 2017-2019. И това е пример, в който сме постигнали компромис. Отстъпихме своята позиция. Иначе знаете колко държим на този преглед, но така или иначе това е компромис по член 19.2 все още не е взето решение. Преди това трябва да се видим дали ще споразумеем по член 44. След това се споразумяхме да се промени заглавието на член 22. Предлагане на рамка за изпълнение вместо разпределение на рамка за изпълнение. Решението по член 22 те първа предстои също и в зависимост от това какво ще стане по член 18. По член 20 параграф е няма споразумение, имаме съвсем различен подход спрямо крайните срокове. Сега изчакваме предложението на комисията. Да се обвинят под една шапка отделните елементи и ще постигнем компромис след това възможно най-бързо. Мандата на парламента е, че 3 месеца за допитването държавите членки е, са достатъчни. За момента все още нямаме съгласие по този въпрос. Член 24. Имаме споразумение за това, що са корективни мерки, как ще се прилагат. Второ приложение имаме метод за създаване на рамка за изпълнение – Поразумяхме се за графика и реперите за изпълнение. Само за 2018-2022, но не и за 2016. Относно предварителните условия, добавихме нова дефиниция – евентуално може да се постигне компромис, а именно при спирането на фондове ще има пропорционалност и съразменност. Съвета прие да разработи текст, който да почива на този принцип. Изчакваме предложението. Предложение 5. текстът трябваше да се хармонизира с решенията в анекса за CSF. Измерими цели се замества с индикатори за измерване на напредъка. Това се прави в духа на компромис с съвета. Прословие, че комисията е съгласна и ние ще приемем предложението на съвета. Има още някои нерешени въпроси. Цел 3, МСП. Съветът заличи текста точни цели и критериите за изпълнение са или заличени, или пък смекчени. По общите условия нямаме съгласие, тъй като съвета иска да се заличи цялата глава. Предварителните условия, антидискриминация, равенство между половете и така нататък. Ние ясно заявихме, че тук компромиси няма да правим. Не знам дали ще се постигне споразумение, но нашата позиция е ясна. Що се отнасят общите на условия за различните показатели, по някои се договорихме, за някои неща имаме полупълна чаша, с други полупразна. Мисля, че по някои от точките можем да приключим, по други можем да започнем работа, за да напреднем. Утре в групата трябва да обсъдим процедурата за следващите седмици. Защото трябва да се работи бързо. Надявам се, че в началото на май ще можем да представим крайните резултати по повечето точки. Благодаря, Елизабет Шротер. Ще бъда кратка и ще говоря само по принцип. пресъздадохте атмосферата, много неща казахте. От една страна имаме желание да постигнем напредък, тъй като носим отговорност за цялостния процес, включващ и преговорите. И колкото по-бързо напреднем, толкова по-добре, както каза и Ламберт. Но от друга страна сме в трудно положение, защото съветът само това чака. На всички предложения на парламента се отговаря с не. Дори когато се опитваме да кажем, че отчасти сме съгласни с тяхното предложение, че в някои моменти позициите ни се, позициите ни се различават, ако сложим нещата на везните, можем да се споразумеем, един ще направи отстъпка тук, друг ще направи отстъпка там. Но аз съм с впечатлението, че те не желаят да се възползват дори от тази възможност. На всичко се отговаря не, протакат, докато парламентът се изнерви и пожелая да затвори главата, за да постигне някакъв напредък. Това е ситуацията, с която постоянно се сблъскваме. Много ни е трудно на целия преговорен екип. Трудно ни е да кажем, отстъпваме от тази и тази позиция или е, доближаваме се до нея. Другито ми очевидно, че готовността за отстъпки е у нас. И когато в даден момент кажем, до тук бяхме, повече не можем. Съветът ни отговаря какво от това. Ние пак няма да приемем вашето предложение. Ако комисията предложи някакъв компромис, който да се опитва да опедимни двете страни, съветът отново заличава това, което не желая да влезе в текста. Така че Системно съветът блокира всеки опит за съвместяване на позициите и държат на своя си текст. Основният им аргумент е, че трябва да се получи съгласието на 27 държави членки за всяко наше предложение, което не било възможно. Да, да, ама и ние имаме 60 души членове и никога не казваме трябва да попитаме 60-те души членове по-отделно. Не, Имаме и мандат, както има и съветът, мандат, който ни предоставя и известна оперативна самостоятелност и гъвкавост, докато при съвета такова нещо няма. Така че бих била доволна, ако колегите отразят това в доклада си и застанат зад гърба ни, дори и да рискуваме нещата да се проточат да рискуваме да направим повече отстъпки, но все пак нашата позиция трябва да бъде отразена в текста. Трябваше да кажа това, защото екипът е поел огромна отговорност, а се намира в на улица. Thank you. I, I don't have anybody on the... Благодаря. Няма никой желаящ да се изкаже. Изглежда, че всички са доволни. Right Uh, okay, so if there is, yes, Constanze. Ja, vielleicht kann ich äh, eine kleine Bemerkung. Нека да включа още един малък коментар. Елизабет е права. Обаче, все пак, нека да не бъдем крайни. Да, е, казваме, че полека-лека напредваме. Председателството ни предостави график, е, в рамките на който би било невероятно да се справим. До сега такова нещо не се е случвало. От друга страна, обаче и Ламберт и аз все пак сме договорили е, по различни въпроси 90%, 95%. Значи по повечето въпроси няма тези огромни различия. Огромните различия са обвързани с конкретни неща и там наистина започваме да буксуваме. Моля ви само не оставайте с впечатлението, че нищо не постигаме и работим на празно. Може би за това няма желаящи да взема думата, защото като че ли отчаяхме колегите, е, като си изляхме недоволството от темповете на преговорите. Сега имам удоволствието да бъда в тристранния диалог за Европейския фонд за регионално развитие. И ако видите там как се караме за един единствен пазаж с е, часове, и все пак сме малко по-бързи. Само, че там има много повече а, моменти за обсъждане. И оттам моята загриженост, защото политическата червена линия на парламента още не е постигната. А, ням, аз, Ламберт каза някои неща, аз ще добавя и макроусловия неща, за които имаме много строг мандат и ще е трудно да намерим компромис. Чудя се как ще го намерим, след като за някои по- по-дребни неща не успяваме да го намерим. Но може би истината е да водим преговорите по начин, по който да останем накрая с 5, 6, 7, 8 точки, по които да няма начин да се споразумени. След това вече да седнем на масата и да кажем, Добре, какво правим от тук нататък? Ще работим ли за регионите? Ще вършим ли работа или ще отлагаме нещата до безкрай? Така смятам аз, че накрая трябва да останат само съществените ни недоразумения, които да договорим с съвета. Благодаря, Йоаким. Уважаеми колеги, така като слушам може би точно това трябва да е тактиката. Защото виждаме тактиката на съвета, който обича да се задълбава в дреболи, колкото да мине времето, а когато стане въпрос за съществените теми, които спомена Констанце, те, е, предполагам, ще кажат, не остана време, трябва да постигнем резултат. Ами нека ние да обърнем другата страница, да кажем, да оставим на страна дърболите, нека седнем да разговаряме по съществените неща, да попитаме съвета, по този и този въпрос, имате ли съгласувано мнение в съвета, да или не, и тогава вече да видим как ще преговаряме. Защото доколкото чувам и от други преговорни кръгове, тактиката на съвета е да накара преговорите да забуксуват около дреболи, след което да се възползва от кратките срокове и да окаже натиск върху парламента, да каже регионите нервничат вече, трябва да знаят какво става след 2013 година, за да си разработват оперативните програми, а и доколкото чувам с помощта на комисията в някои региони вече има и изработени твърди програми, така че много лесно могат да се опитат да ни пренебрегнат. Затова Предлагам да обърнем страницата, както казах. Я, yes, Lambert. Ламберт. Uh, uh, yeah, absolutely... Благодаря, госпожо председател. Вярно е това, което казвате. Виждам схемата на триалозите. Нещо ми изгубих броя. Утре 18-я път ли ще бъде или 19-я? Честно казано, за да приключим ще ни трябва 40. Готови сме да работим сериозно, обаче въпросът е това достатъчно ефективно ли е? Може би е добре да се обърне към председателстващия тези три лози. и да кажем, че искаме възможно най-скоро да постигнем някакъв добър резултат. Тоест да имаме добри възможности да обсъдим нещата в парламента. Бихме искали да се гласува през юли. Вече цяла година работим по темата. Ако за една година не може да се постигне резултат, значи нищо не може да се постигне. Затова може би е добре да се уточнят моментите, по които трябва да се финализират преговорите. Казаното от Юрхен е абсолютно вярно. Може би просто има няколко основни точки, които ще преминат към следващата фаза. Ще се разгледат на второ четене, да кажем, или по друг начин. Всички положения. Това е начинът да се действи и може би просто трябва да се вим пред председателството. Това са нашите важни точки. И ако губим още 5-6-7 дена, за да обсъдим в обсъждане на детайли, просто няма как да обясним защо се губи това време. Всеки работи по своя си начин, но все пак е добре да се ускорят нещата. Може би е добре нещата да се прехвърлят по-нагоре просто. Можете да го препоръчате. Комисията иска ли да направи коментар? Да, благодаря. Няколко кратки коментара. Първо, от гледна точка на комисията, имаме интерес по пакета преговорите да приключат възможно най-скоро, за да може да се задействат тези програми, защото е, те са необходими за да се противодейства на кризата. И така всички трябва много добре да си дават сметка какви са евентуалните рискове от блокиране на процеса. Мисля, че вие си давате добре сметка за това. Надявам се, че, съ... че и съветът си дава сметка. Искам да се върна тук към нещо, споменат от госпожа Крел, а именно за това чашата полупълна ли е или полупразна. Мисля, че все пак трябва да се подчертае, че по няколко важни неща, програмирането, е, етичния кодекс и други, вече е, работата почти е приключила. Останали са само едно-две неща за доуточняване. Така че е, това са вече неща, които ни дават основа програмирането да започне. Мисля, че с това се натрупва и добра инерция. Все пак, и това бе казано неколкократно, трябва да има отговорност за компромиси и от двете страни. Вижда се това от страна на комисията и, към... и парламентът е готов да приеме някои компромиси. Надяваме се, че и следващата, че следващата седмица и съветът ще даде такива признаци, защото ако следващата седмица не получим сигнал от съвета, че той е съгласен на такива признаци, компромиси, честно казано ще закъсаме с графика. Благодаря. Искате ли да направите други коментари? Разбирам каква е логиката на преговорите. Разбирам, че нещата са предварително уточнени разбирам, че няколко от най-тежките теми се оставят на страна, защото нито съветът може да приеме позицията на парламента, нито парламента може да приеме позицията на съвета. Но има за точно няколко въпроса. 5-6 въпроса, които трябва да се разрешат извън структурата на триалога и да се обсъдят със съвета. Така че мисля, че казаното от Ламбере е напълно ясно. Надявам се, че политическите групи вече обмислят евентуални възможни приемливи варианти за компромис. Мисля, че също така а, не трябва да се смята, че парламентът и съветът си мерят мускулите и това кой е по-важен и кой не. Мисля, че и двете институции в крайна сметка имат интерес да се създаде една политика, която да действа, която да не е твърде сложна, която да е ефективна. Така че аз като председател на, на тези тристранни диалози понякога трябва да заявя, че има желание да се свършат нещата на време, парламентът винаги иска по-добра формулировка, по-добър текст. Има въпроси обаче, е, по които не сме готови да се откажем от своята позиция. И естествените резултати изисква да си даваме, от преговорите изисква да си даваме сметка до къде сме стигнали, да резюмираме нещата, да се договорим за допълнителни срещи, които не са триалог и които определят въпросите, по които имаме различия и обясняват защо не можем да се договорим. Така че това ще бъде направено. Все пак е трудно да се сравняват три, е, тристранните разговори, е, защото е, има най-различни текстове. В случая се борим за всяка една дума, защото тя и, е, всяка една дума може да се отрази пряко на допустимостта или не на един или друг проект. И така ние се борим за неща, които са много важни за нас. Защото има два варианта. Когато се определят приоритетите или се обсъждат нещата в най-големи подробности и се описват най-големи подробности, или се описват по един възможно най-широк начин. Парламента и съвета се отдалечиха от първоначалното предложение на позиция на комисията и сега вече навлязохме в обсъждане за това искаме ли екологична транспортна инфраструктура или пък искаме ли да има отрицателни приоритети или не. Но все пак най-важното е, че просто трябва достатъчно време, за да се обсъдят подробности. Трудното обаче е в това, че имаме принципни различия. И това си е ясно. Мисля, че е крайно време да започнем да обсъждаме резерва за ефективност, макроекономическите условия, разпределението по Европейския социален фонд и показателите. На едно заседание успяхме да очертаем потенциалните компромиси и се надявам, че ще има и други такива конструктивни заседания. До средата на март очаквахме да получим основните модалности по преговорите, но все още не сме ги получили. Знае ли комисията нещо по въпроса, така наречения negotiating box? Защото а, и там може да има важни въпроси, по които да не сме съгласни. Резервът за ефективност бе един от а, въпросите, а, които изискаха 7% но с N плюс 3 40% се преместват след 2020. Така че виждате за какво става дума. Това е много важно за бюджета. Ако резерва за ефективност се промени от 7 на 0%, разликата в плащанията за периода 2014-2020 година ще е огромен. Това е просто един пример. Можем да се сретим и за други примери. Макроекономическите условия също са важни въпроси. По някои въпроси имаме не само мандата от Комисията по регионални въпроси, но трябва да вземем предвид и гласуването пленарна зала за многогодишната финансова рамка. Това въжи и за макроекономическите условия, за подхода към социалния фонд, където имаме е, едно заделен, а именно 25% от структурните фондове трябва да отидат в Европейски социален фонд. Всички тези въпроси са много важни, когато говорим за компромисите. И така, просто исках да ви кажа, че нещата не са толкова зле, колкото по някой път изглеждат. Но по сложните въпроси те първа ни предстоят преговорите. Но в крайна сметка успяхме да се справим с някои важни въпроси, като етичния кодекс и други, които първоначално изглеждаха невъзможни. Така че ето на... А, напредваме. Не знам дали има повече коментари по темата. Ако не, нека да преминем към следващата точка. Европейския фонд за регионално развитие. Яна Обрихт не е тук. Той ми даде своите коментари. Става дума за регламент, по който работата е много трудна, защото той навлиза в изключително големи подробности. Много трудно се намира равновесието при такива преговори. Но успяхме значително да напреднем. По подкрепата. Една от е, отворените все още теми е свързана с достъпа на големите предприятия към финансиране по европейските кохезионни политики. Близо сме до някакъв компромис, но все още е, не сме го постигнали. По останалите неща като цяло има съгласие. Що се отнася до инвестиционните приоритети, ето тук проявихме творчество, както и съветът. Отдържихме се и двете институции от предложението на комисията и и двете институции се опитват да се убедят една друга, че техният вариант е по-добър и то в най-малките му подробности. Що се отнася до градското измерение, радвам се да ви кажа, че е, сме доста близо до компромис. Все още нямаме крайна формулировка, но сме договорили повечето елементи. Затова се надявам, че до следващото ни заседание нещата ще са готови. И за платформата сме почти ме приключили преговорите. Все пак трябва да се види дали партньорите ни в преговорите ще са съгласни с понятието мрежа вместо платформа. Очаква се следващия тристранен диалог да се проведе в края на април. Надявам се, че това ще е края на преговорите, но и там има някои трудности. Като цяло обаче може да се каже, че сме натрупали критична маса по Европейски фонд за регионално развитие. Имате ли коментари? Ламберт. I know that there is Не е в нашия мандат факта, че прилежащата инфраструктура за газ ще може да се финансира. Доколкото чух, парлам... съвета има положителен подход, комисията трябва да не забравяме за този въпрос. Той е изключен от нашия мандат, но в крайна сметка въпросът може да е важен за някои страни от политическа гледна точка. Трябва да се погледнем открито в очите, да видим какво ще правим. Трябва да обърнем внимание на този въпрос. Ако правилно чух, съвета и комисията са доста обединени, докато парламентът е винаги от другата страна. Така че не трябва да забравяме за това. Рика Манери, Корнелия Ернст. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan Рика. Благодаря. От името на групата АЛДА искам да настоя на два въпроса. Първо, нашият председател каза, че става дума и за големи предприятия. Това е важно за нашата група. Големите дружества трябва по някакъв начин да имат достъп. В мандата за преговори обаче изрично се каза, малките и средни предприятия трябва да имат превес, приоритет. И а, това за нас ще е много важно. Ще продължим да настояваме на него. Други въпрос, повдигнат от господин Ван Нистерой. Газа. И а, изобщо изкопаемите източници на енергия. Господин Ван Нистерой спомена по-конкретно газа. И мисля, че можем да дадем съгласие тук. мисля, че трябва да се съсредоточим върху възобновяемите източници на енергия, а не върху изкопаемите горива. Корнелия Енст. Корнелия Енст. Първо няколко думи за мандата Много дискусии са водени в парламента. Доколкото разбрах, е съставен мандат, с който трябва да се работи внимателно. Малко неприятен ми е факта, че някои неща бързо отпаднаха от мандата или не получиха съответното внимание. Много трудно е да се вкарат обратно в мандата. Започнахме преговори с съвета, участваше и комисията и за мен всичко това е наистина доста трудно. Въпросът за това как се водят преговорите, както вече бе казано, е въпрос на постигане на компромис и не ми се струва, че това се случва тук. Някои политически групи могат да мислят, че това е правилният подход. Първо, за МСП те трябва да получат съответното място в това досие. За нас това е въпрос, по който не може да се прави компромис. Отчитам факта, че при преговорите, дори сред преговарящите екипи има различни позиции. Не съм сигурна, че екипът винаги има една единствена съгласувана позиция, което също не ми харесва много, искам да го спомена. Нямаме нужда от допълнителни структури. Искаме мрежа, да, но не искаме да се създава нова институция. Искаме да подпомагаме мрежата. Ние подкрепяме тази идея да има такава работа в мрежа, само че да не се създава никаква нова институция. Както знаете, Комитет на регионите е против тази идея. Възобновяемата енергия, това е проблемен въпрос. Изкопаемите горева също. Тук наистина трябва да се действа внимателно. Относно газа, за нас това изобщо не е необходимо. Само, че как стоят нещата с преговарящия екип. Там няма единна позиция, ми се струва, и отново мисля, че трябва да се изясни позицията. Имаме си мандат, няма защо да се отклоняваме от него. На следващото място, летищата. Казахме да, може да се предостави помощ, стига да говорим за конкретни екологични мерки. Но в много случаи се оказва, че не е лесно да се прецени коя мерка е екосъобразна, коя не. За това дали в текста да се включат или летищата е много важен въпрос. Надявам се, че комисията ще помогне с дефиницията. Някои вече намекнаха за нещо подобно, но не мисля, че от целият процес са излезе някакви конкретни резултати. Барачо. Eh, grazie. Eh, è molto probabile che la questione che sto per porre. Eh... Благодаря. Въпросът, който ще засегна, е може би прекалено конкретен. Особено като си има предвид, че докладчика го няма. Този въпрос е важен, затова ще го повдигна. Аз съм отскоро в тази комисия. Още не съм неясен как процедира тя напълно. Затова моля за извинение. Но така ли, че ще подигна въпроса? Той касае член 75 от мандата. Става въпрос за изменение 75 от, на член 4, а именно признаването на райони, които са се присъединили към тематична концентрация. Става въпрос най-вече за районите в затруднение, изолираните райони, които може да се нуждават повече средства заради териториалното си разположение и економическо-социалната конъюнктура. Искам да че повече по този въпрос. Проведен ли е дебат по него? Има ли някакво разминаване в позициите относно одобрението на това конкретно изменение? трилозите за регионалния фонд. Участвам от началото на този месец и впечатлението ми е различно от това на Корнелия. Моята практика сочи, че трябва да се придържаме строго към мандата. И затова можем да кажем на съвета, това не е мандата и не можем да отстъпваме. особено що се отнася до подпомагането на големите предприятия. Спомням си, че водихме дълъг дебат по въпроса. Очевидно е, че искаме да се постави акцент върху МСП, но в мандата не се казва, че трябва да е възможно и големия бизнес при съответните условия да получи достъп до тези фондове. Именно точно това ще се обсъди при преговорите в триалога. Няма смисъл да се включват нови неща в мандата, това само ще затрудни положението. Искам да подкрепя подхода за водене на преговори на Янс, а именно придържане към мандата. Строго придържане към мандата с търсене на възможности за постигане на компромис. Мисля, че той постига добри резултати. Не мога да отговоря на абсолютно всичко в отсъствието на докладчика. Ако правилно разбирам, изказването на госпожа Барачи, то касаеше член 4 при първия размяна на мнения не се стигне до заключение, ще има втора размяна на мнения. Преди това заседание може да се обърнете към господин Олбрихт. Относно екосъобразността, когато ще се оценяват проекти от гледна точка на околната среда, мисля, че има ясна дефиниция на екосъобразност Проблем са малките проекти, които не минават през такава оценка. Не съм сигурна, че комисията ще поясни в хода на преговорите, що е екосъобразно и що не е. Една дирекция, регионална дирекция се занимаваше с Регионално развитие се занимаваше с партньорско споразумение, но тук участват и други генерални дирекции, които разполагат с експертен опит, е, съществуват съответните дефиниции, така че според мен няма смисъл да слагаме дефиниция в регламента на това понятие. То по-скоро се дефинира от цял набор от регламенти в действащото законодателство на Съюза. Относно МСП, споделям казаното от Констанция. Когато обсъждахме обхвата на регионалния фонд и продуктивни инвестиции, казахме само МСП. След това направихме малко изключение за големите предприятия, но само за три конкретни приоритета. нисковъглеродни емисии, схемата с търговия с емисии, новаторството. ИКТ, т.е. Защо е важно това? Защото много, за много европейски предприятия, не само за МСП, стигането до международната верига на доставките, което е за много важно, без голямо дружество, което да работи с тях по различни въпроси, независимо точно на какви, е много трудно. Пълното лишаване на големия бизнес от правото да участва в такива схеми няма да е добре за економиката. Затова аз съм за отварянето и към големия бизнес. Това бе позицията на държавите членки и на комисията. Да, съм пропуснала нещо важно. За другите отговори ще изчакаме докладчика. Обичате, ако имате съмнение, свържете се с докладчика. Но моето впечатление е също като това на Констанция, а именно да се придържаме към мандата. И именно за това е положението защото съвета се придържа към редакцията, а ние се придържаме към мандата. Рика. Не, Виктор. So much, Fund... Благодаря, Данута. Уважаеми колеги, по отношение на Кохезионния фонд, надявам се, че нещата ще са малко по-добри. До сега поне вървяха малко по-гладко и честно казано съм доволен. И така, нека да ви разкажа за какво става дума. На 27 беше последният, втория тристранен диалог. Обсъдихме следните въпроси. Показатели, преходни разпоредби, размя... а, пре... влизане в сила и преразглеждане. В допълнение се върнахме към някои разпоредби, които бяха останали от предходното заседание. Мога да кажа, че на практика приключихме всички елементи. От там нататък ще трябва да се върнем към няколко въпроса, които остават да бъдат финализирани. И в общи линии мисля, че ще успеем да го постигнем. Преговорният екип е доволен от резултатите. Въпреки, че не по всичко сме се договорили, по доста неща успяхме да се договорим. Ето, например, въпроса за е, парното отопление и за съвместното генериране на топлинна и електрическа енергия. Съгласихме се с е, докладчика и включихме този въпрос в инвестиционните приоритети. Успяхме да постигнем формулировка, която действително отразява съществуващите разпоредби в Европейския фонд за регионално развитие е, след диалога. Опитваме се да държим връзка между двата фонда. В крайна сметка това е нещо като правило в момента и така можем да допринесем за по-голямо опростяване и яснота. Преговорите текоха последния ред. Настояхме да се започне от член 2, приложно поле е, и прехвърляне на средствата към инструмента за свързване на Европа. Стана ясно, че ако парите се прехвърлят, това трябва да бъде споменато и в регламента за Кохезионния фонд. Съгласихме се, е, договорихме се с подкрепата на комисията, че този елемент трябва да бъде хармонизиран с общия регламент. Член 3. Инвестиционни приоритети. Получихме последната зелена светлина от председателството за допустимостта на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия за всички предприятия и дружества, но най-вече за малките и средни предприятия. Успяхме също така да се договорим инвестиционните приоритети за високо, е, да включват високо ефективна съвместно, ефективно съвместно генериране на топлинна и електрическа енергия. Има изменения по инвестициите в водния сектор. Целта е те да се увеличат. Договорихме се е, на е, за формулировката, която предвижда да се подкрепят инвестиции, които най-малко спазват правото на Европейската комисия, що се отнася до екологичността. Тоест, предвижда се възможност да е, тези проекти да отиват и по-далеч. Това въжи и за адаптирането към промените в климата. Целта е да се работи въз основата на екосистеми. Председателството обаче изглежда не приема това предложение. Също така, що се отнася до инвестициите за евентуални бедствия, и устойчивост на бедствия, ние настояваме те да бъдат устойчиви. От тук нататък трябва да вземем решение какво да правим по-нататък. И накрая, що се отнася до интеграцията и допълването между инвестициите от различните фондове, направихме едно предложение, по което и съветът и комисията се съгласиха – Формулировките са изпратени и на двете институции, така че аз съм оптимист и се надявам, че предложението ще бъде ратифицирано през следващия трилог. Имаме някои спорове обаче по отношение на показателите. Вчера се срещнахме с всички докладчици. Няма да навляза в повече подробности. Констанс и Ламберт вече ви информираха, но най-важният въпрос е, че парламентът е готов да работи в сътрудничество с комисията и съвета, за да постигне едно гъвкаво решение. И това, надявам се, ще бъде един от основните елементи в общите показатели – като се надяваме в регламента да се включат разпоредби, които изразяват основните приоритети за общите показатели а, и техните характеристики. Това са основните елементи. Позволете ми сега да благодаря на всички колеги, които участваха в преговорите. Те действително работиха много конструктивно и бяхме обединени около нашата позиция. Надявам се, че след следващия тристранен диалог ще можем да ви съобщим, че задачата ни е изпълнена. Благодаря. Благодаря. Ти не благодари на председателя, само на преговорния екип. Добре, все някакси ще го преглътна. Виктор изразява оптимизъм, но по макроекономическите условия зависим от а, напредъка по показателите. Да се надяваме, че председателството ще успее да постигне е, съгласие по въпроса. Това въжи по същество е, за съдържател... съдържанието на този законодателен акт. Има ли някой друг желание да направи коментари? Е, Въобще, комисията иска ли да направи коментар и по двата фонда? Корнелия. Корнелия, я, я, Ще бъда съвсем кратка, но искам да се възползвам от възможността да благодаря на докладчика за сътрудничеството и въобще за начина по който се държа по време на тристранния диалог. Смятам, че компромисите, които бяха постигнати, бяха чудесни. Моите уважение, вашият принос беше огромен. Виктор Хепи. Окей, Доволен ли сте, Виктор? Не става дума аз да съм доволен. Става дума да направим нещо за регионите. Освен това, е много приятно да се види такава ефективна работа. Добре, в такъв случай, ако нямате повече коментари, преминаваме към Рика и Европейското териториално сътрудничество. Tosiaankin viimeisin trialogi meillä... Благодаря, госпожо председател. Да, последният тристранен диалог беше на 6 март. Обсъждахме член първи, там проблеми нямаше също и членове 21, 22 и 28. По член 20 също нямаше особени проблеми, но по член 21 ставаше въпрос за ролята на Европейското териториално сътрудничество в програмата за сътрудничество и решихме, че ще видим докъде ще стигнат преговорите с парламента Ставаше въпрос за член 28, освен за Европейската група за териториално сътрудничеството. Ставаше въпрос за участието на трети страни в международни програми за сътрудничество. В това отношение съветът и комисията бяха на различни мнения относно ролята на националните законодатели и начина по който да се разпишат нещата в законодателството. Доста си поблъскахме главите, но намерихме техническо решение – юриди... Е, правните служби на двете институции бяха помолени да ни представят компромисно предложение, на което ще се върнем по-късно. Надяваме се, че възможно най-бързо можем да възобновим преговорите, щом получим компромисните предложения на правните служби на двете институции. разбира се, че сме съгласни, че трябва да имаме общо законодателство, защото единият подход е полезен за всички. Проблемът за държавите членки като че ли е това, че вече е на лице национално законодателство, което разбира се, се отразява върху програмите с трети страни. Затова трябва да отчетем и аспекта национално законодателство. Общностното законодателство не може да бъде разглежда от националното. В предишни планови периоди сме се опитвали да съвместим националното законодателство с това на общността. Както вече казах, общото становище на институциите е, че притежаваме дееспособно законодателство и можем да се придържаме към законодателството в областта на кохезионната политика. Сигурна съм, че ще постигнем добър резултат, щом получим компромисите. И тук искам да повдигна още един въпрос. Председателят на Комитета на регионите констатира нещо във връзка с регламента за ЕГТС. Той каза, че в регламента за Европейския фонд за регионално развитие е на лице възможност за проекти за сътрудничество с трети страни, като обаче е, не е лошо да включим и в е, преамбюлната част на регламента за европейско териториално сътрудничество подобен текст за трети държави, особено за случаите, когато и те финансират е, проектите. Във връзка с Канада, Тоест от страна на Канада така се заяви сериозен интерес за сътрудничество, особено с периферните области, така че ще трябва заедно с комисията да изчистим текста в съображенията във връзка с европейското, с териториалното сътрудничество с трети страни. Следващия понеделник ще е следващия рунд на тристранните преговори. Надявам се, че тогава ще става дума за членове 5 и 6, т.е. приоритетните инвестиции. Инвестиции няма да бъде лесна задача, но сме добре подготвени, целият екип е добре подготвен и се надявам, че ще можем да решим и нерешените въпроси. По-важно е да постигнем напредък по отношение на Европейския фонд за регионално развитие. Членове 3 и 4 се занимават преди всичко с финансирането. Надявам се, че и когато обсъждаме тях, ще прокараме становището си. Член 7, по него почти сме приключили. само настояваме за една препратка към член 87 от общия регламент. Това, което предстои да обсъдим е техническата помощ и индикаторите за които днес стана дума няколко пъти. Обсъждането върви добре и съм оптимистична, че ще можем да се споразумеем. Искам да благодаря на целия преговорен екип за добрата работа. Благодаря. Не знам дали имате коментари. Съвсем накратко, Ламберт. Просто искам да кажа, че съм много доволен от постигнатия напредък. Поздравявам ви. Все пак, може да се окаже, че ако ни реже средствата, резултатите няма да са толкова оптимистични. Каква е позицията на съвета? Как може да се действа по такъв начин? В крайна сметка трябва да се зави ясно, че няма как да се действа, ако нещата не се променят. Имаше един приоритет, който добавихте. в крайграничните райони. Прият ли беше този приоритет? Днес господин Дехан ни каза да. Помоли ни да не, да не правим нещо, което обаче ние решихме да направим. Какво стана? Приехте ли го? Приеха ли го? всъщност не сме стигнали до тези точки и до тези приоритети. Но ще бъдем твърди в своята позиция. Всъщност има 4, 5 неща, които ще предложим. Предложението на комисията съдържа 4 елемента, но ще не сме стигнали и до там. Искам да се присъединя към въпроса на Ламберт и да го разширя. Тъй като за пограничните региони съветът предвижда в предложението си скандално малко средства, мисля, че трябва да помислим какво ще правим по-нататък. В момента обсъждаме преди всичко техническите подробностите по регламента, но трябва да се включим и в обсъждането във връзка с многогодишната финансова рамка. В някакъв момент ще трябва да заговорим за числа. Съгласно решението на парламента от е, миналата седмица, започват преговори за многогодишната финансова рамка. Защото ще дойде момент, в който, е, ако не знаем с какви средства разполагаме за регионалната и кохезионната политика, няма да можем да направим нищо. И най-добрата законодателна рамка няма да послужи, ако не е подплатена финансово. А предложението на съвета след 26 часа безсънни преговори а, възбужда повече въпроси, отколкото решения. Какви са тези рабати и подаръци за отделни региони? Защо? За чия сметка се правят те? Как се отбиват от общите суми? Така че е, в едно решение са включени много неща, които трябва и да се прилагат, е, но самите чиновници от съвета е, си скубят косите и не знаят как да ги приложат. Така че сега е момента да се попитаме кога ще се включим в преговорите за бюджета за многогодишната финансова рамка за да можем да си продължим преговорите. Виктор Бащинаров. Виктор Бащинаро, исках само да добавя още няколко пестимистични елемента. Има две основни жертви на бюджетното рязване, предложено от съвета. Едната е териториалното сътрудничество, а втората е инструмента за свързане на Европа. Това е, е любимата тема на некохизионните държави членки, която беше екзекутирана от нетните платци, е, докато нетните получатели е, не бяха особено доволни. Допълнителните 20 милиона намаления по инструмента за свързане на Европа означава, че ще бъдат засегнати край граничните райони по два начина. И чрез териториалното развитие и сътрудничество, защото всъщност там работи териториалното сътрудничество. И, и чрез е, инструмента за свързане за Европа. Изобщо идеята за финансиране на информационни и телекомуникационни инфраструктурни проекти – а, е, ще може да се радва само на е, символично финансиране. Да живее стратегия Европа 2020. Благодаря. Ламбер, моля те, бъди кратък. Господин Йоаким Целер каза важни неща. Въпросът е как можем да постигнем това. Като комисия, когато стигнем до конкретната тема в общия регламент или като групи или като парламентарна комисия се свързваме пряко с преговарящите по многогодишната финансова рамка. В четвъртък бях на работна група, където се информират докладчиците и нещата бяха казани съвсем ясно. Господин Ламасур каза ви съвсем ясно на френски. Да. Ще се съсредоточим върху многогодишната финансова рамка и всичко остава в правомощите на преговарящите. аз тогава попитах. Сигурен ли сте? Защото ако вие не засегнете тази тема, и ако съветът не ни даде възможност да преговаряме, се губи смисъл. Вие трябва да се борите за тези неща, за които и ние се борим. А ако кажете резерва за резултати няма смисъл, а пък съветът каже това е в пакета за многогодишната финансова рамка, попадаме в капан. И така трябва да видим кои са основните ни приоритети – и е, да се опитаме да се преборим за това в нашите преговори, а ако стане и в големите преговори за многогодишната финансова рамка. Ако е вярно това, което каза господин Ламасур, добре, обаче може да се окаже, че не е така. Просто не ми харесва това усещане, че сме хванати в капан. Ламбер, е, когато викаш на Рика, да, че трябва да се бори за парите, все пак да ви кажа, а, да ти кажа, а, всичко това се решава в общия регламент. Комисията каза 11,6 милиарда евро. Ван Ромпой, Ван каза не, само 8 милиарда и 900 милиарда. Тук нататък вече трябва да е, решим дали да го включим в регулаторната рамка. Питър искаше думата. Иска да кажа също това, което казахте. Териториалното сътрудничество е в общия регламент 8.4, но и регламента е ЕТС, член 4. Много важно е и на двата фронта да се повдигне въпроса, както казва комисията, именно, че се нуждаем от повече ресурси. Във връзка с външните граници, това е важен елемент от сътрудничеството, но и доста труден. Компромисният вариант е крачка напред. Той е плод на много работа от трите институции и на правните служби. Сега разполагаме с текст, който дава повече яснота за в бъдеще. Както каза докладчика, ние сме готови да видим как евентуално може да се поясни допълнително този аспект в регламента, например в преамбюла. Отново ли искате думата? Благодаря. Съвсем накратичко да кажа за бюджет. Вече го казахме. Ние като парламент ще трябва да бъдем много по-настоятелни за да вдигнем прага над 3%, както предлага съветът. Също така чухме от съвета, че ако искаме да увеличим тези средства, трябва да се аргументираме и да кажем откъде да дойдат парите. За това ще трябва много сериозно да се подготвим и трябва да знаем какви приоритети ще следваме. Така че, уважаеми колеги, обсъдете този въпрос в групите си. Щеше да е добре, ако още миналата седмица на обсъждането е, за, в резолюцията за МФР бяхме казали това. Жалко, че там не стана дума за Европейската група за териториално сътрудничество и Виктор е прав. Жалко за инструмента Connecting Europe и за това, че териториалното сътрудничество така не се радва на радушна подкрепа от съвета аз мятам, че ще трябва да продължим обсъждането и по отношение на общия регламент и да се борим за 7%, които са наша цел, както гласи мандатът ни. Тематичната концентрация, тя е предмет на член 5. Е, на следващата среща ще обсъдим и това. Благодаря. Uh, изменения на регламента изменения на регламента относно Европейската група за териториално сътрудничество. Това не е нов регламент, модифициран е старият е, инструмент. Инструментът е правен, е, не е предимно финансов, така че е, е специална тема, приятна тема, не е толкова голям регламент, колкото са други, но и тук, разбира се, има някой друг проблем. А, първо съм благодарен на Ирландското председателство за това, че се зае с тази тема, защото предишно председателство нямаше такова желание. На 4 март беше първият тристранен диалог под председателството на уважаемата председателка на нашата комисия, така че успяхме да изясним някои моменти. За какво става въпрос? Става въпрос за повече яснота, упростяване, правна сигурност и разширяване на приложното поле на ЕГТС и то европейски групи в погранични региони, създаване на такива групи с трети страни. Това е важен момент. Вече успяхме да се споразумеем по въпросите на приложимото право, т.е. що се отнася до клаузата от Лисабонския договор, така че регламентът за ЕГТС казва, че се прилага тази Лисабонска клауза за групи основани в, на територията на държави членки. Не е толкова ясно кое е приложимото право, за ЕГТС с региони от трети страни, защото там вече нагазваме в областта на външната политика. Все още търсим решение на проблема. Обсъждахме и въпроси на процедурата за лицензиране и разрешение успяхме да се споразумеем по някои въпроси. Останаха и някои, тях ще, ще ви кажа кои са те. Разговаряхме и за задачите, които си поставя ЕГТС, приемането на нови членове във вече съществуващи ЕГТС и режима, който се прилага в този случай. А, значи казах за участието за трети държави, обсъждахме и обсъждането на публични предприятия в ЕГТС, обсъждахме и въпроси за отговорността гражданската отговорност и кой а, застава на мястото на ЕГТС, ако настъпи а, такъв случай. Това са все въпроси, които ще обсъждаме следващата седмица. Много ЕГТС, каквито вече има над 30, а и много региони планират да основат такива, все още изчакват приемането на новия преработен регламент Оплакват се от правните и административни е, спънки, преди всичко връзка с лицензирането и управлението на човешките ресурси. Нашият мандат е да настояваме за упростяване и ние ще го правим. Много е важно обаче, че в тристранния диалог остават да въжат приоритетите, които сме, а, за които сме се споразумяли. Например, мълчаливото съгласие. В нова, новия регламент комисията е заложила текст, който ние оценяваме много положително. Така нареченото мълчаливо съгласие след изтичане на 6 месеца от постъпването на молбата за основаване. Разбира се, а, трябва да се избягва и ще уредим това да не е мотивирано прекъсване на този срок. Мълчаливото съгласие трябва да е валидно във всички държави членки съветът предлага да има изключение от това за държавата членка, в която е седалището на бъдещата ЕГТС. Но ние не можем да приемем това, защото до сегашният опит показа, че тъкмо тези държави, в които ЕГТС е, имаха своите седалища, бавеха или предизвикваха забавянето на лицензиите. Това ще трябва да се е, обсъди в преговорите. Освен това, е, сме се договорили само споразумението да се лицензира от е, компетентните органи, а не устава на ЕГТС. Нито устава, нито измененията на устава могат да подлежат на разрешителен режим, защото това би предизвикало невероятно бюрократично време, бреме. Правната служба, впрочем, на съвета е на наша страна, но очевидно има държави членки, които са против. Другата голяма тема беше приложимото трудово законодателство. ЕГТС се нуждаят от е, достатъчно гъвкави, но и ясни и точни правила при назначаването на своя персонал. E die von der Комисията предлага възможност за избор на приложимото трудово законодателство, нещо, което представлява упростяване и ще допринесе за подобряване функционирането на ЕГТС. Така че за нас това е много важен момент. Има отделни държави членки, които се противят за сега но е, решението е въпрос на по-нататъчни преговори. А сега за участието на трети държави. На следващите кръгове от преговорите ще настояваме за упростяване и за участието на трети държави. Тук ни а, подкрепят и някои държави членки, особено когато става дума за трети държави а, от през океанските райони. когато говорихме за инструмента за добросъседство и за инструмента за присъединяване, ако си спомняте, се съгласувахме нещата и с Комисията по външна политика. Тогава още беше предвидена възможността за трансгранично сътрудничеството на базата на ЕГТС, тъй че излизаме малко извън границите на същинската кохезионна политика. Това, което трябва да се обсъди е чистата законодателна база. Следващ момент участието на публични предприятия ние държим на такова участие, особено като те са предприятия за услуги от общ интерес, от обществен интерес. Не можем да се откажем от такова сътрудничество, защото то дава възможност на регионите да разшири трансграничното си сътрудничество и в областта на транспорта, инфраструктурата и прочие. И не на последно място, петият голям тематичен комплекс, който предстои да се обсъди е секторните политики и обществените поръчки. Ние ще настояваме и за в бъдеще ЕГТС да бъдат част от секторните политики като за целта те трябва да могат да участват и в обществени поръчки. Това са петте големи комплекса от въпроси, които предстои да обсъдим. Сега в четвъртък ще имаме а, преговорен кръг. А, за април също сме определили вече датите. Ирландското председателство поне заяви сериозен интерес а, преговорите по новия регламент за ЕГТС да приключат преди лятната вакансия. Поведението на председателството е много конструктивно. На срещният вятър духа от някои държави членки, особено нези, които имат централизирано управление. Те са много притеснени граничните им региони да не би да придобият малко повече самостоятелност но мисля, че ще успеем да убедим правителствата на тези държави. Толкова по въпрос. Thank you very much, Joachim. I don't know if any comments would anybody comment? Има ли забележки от комисията? Не. Амбер? Кратка бележка? Не. Нищо. Даже и кратко изказване няма. Е, както се казва, пилотите се бъдат днес. Човек никога не знае. Можем да благодарим на Йоахим за изказването. Вие не сте блокирани от останалите. Може да задвижите нещата веднага след като има позиция на председателството. Обявявам заседанието за закрито. Следващото заседание 22-23 март две полудневни заседания. Благодаря на всички, включително и на преводачите. Приятна вечер.